Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión con el último punto del orden del día que se refiere. Уважаеми колеги, започваме с заседанието. Темата, която ще разгледаме е управление на економиката в световен мащаб. Докладчик е господин Хакмарк. Докладчиците в сянка от политическите групи също са тук. Имате думата. Um, благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме възможност да проведем тази дискусия. Първо искам да благодаря на всички колеги за внесените изменения. Общата ми преценка за измененията е, че от политическия гледна точка много лесно ще постигнем компромиси. И намерението ми е, след като направим изслушването на 27 юни, да организираме дискусия за компромисните предложения по основните параграфи, дискусия между докладчиците в сянка, за да внесем доклада през септември и в пленарна зала смятаме да гласуваме през октомври, както знаете. Що се отнася до различните изменения, структурата като цяло, според мен, е, ще е следната. Ще е необходимо да се подчертае засилената нужда от е, дискусия, е, обсъждане на световно ниво, световна рамка, т.е. това, което наричаме управление на световно ниво и също Г20, защото там са ангажирани 20-те най-големи економики в света. Тоест, е, от само себе си се разбира, че трябва по този начин да се действа. Но има и други глобални структури, развиващите се економики. И също и старите е, варианти G7, G8 в е, Г20 тази неформална структура, ние всички сме съгласни, че тя е най-важната и там е основният форум за дискусии по управлението на световно ниво. Там се дискутира как да се работи по време на кризата, сега се дискутират новите разпоредби, правила за рамковите изисквания. Но Г20 има и своите е, слабости, примерно липса на прозрачност, липса на отчетност, липса на универсалност. А също така и е, недостатъчна възможност за прилагане на вземаните решения. Така че ние по някакъв начин трябва да се опитаме да свържем формацията G20 с други подобни формации с, и тези формации с Международния валутен фонд, защото там има прозрачност, там има елемент на отчетност и също така има възможност да се осигури е, добро, надежно изпълнение на разпоредбите. Повечето изменения, така както са подадени е, от почти всички групи, не всички, но от основната част от комисията, са е, засягат по един начин или друг е, балансът, така, осъразмяването на тези формации. Така че считам, че много лесно ще постигнем компромис. Просто ясно е, че има нужда от нови акценти. Всички са щастливи или доволни от резултатите като цяло и ред изменения от госпожа Куна, господин Мозар, госпожа Голард ред от тези изменения могат без проблеми могат да ги приема и те ще съставляват и основна част от компромисите. Господин Ламберг, също имаме известни разногласия, ще ги е, дискутираме, не вярвам да се изненадвате от това. И аз не съм изненадам, но най-интересно е, че 20, изменения 22 и 57 са реално лесни за приемане. Другите можем да ги обсъдим. Госпожа Биера също има някои изменения, които с удоволствие бих приел, за да покажа и че съм готов на много широк консенсус в комисията. Като цяло по основните текстове, основният текст е параграф номер 4, където се третира темата за Международния валутен фонд и специалните права на тираж. И страните, които искат да имат специални права на тираж, тяхната валута трябва да бъде напълно конвертируема. Това е проблема с Китай. Защото ако тези страни искат тяхната валута да влезе в специалните права на тираж, ще е добре да застанем за тях, но трябва да подчертаем, че валутата трябва да е конвентируема. А, а конвертируема китайска валута, ако това можем да постигнем, това ще е на т.е. няколко крачки напред дори. Също въпроса за структурата на Международния валутен фонд. Смятам, че можем да оставим тези дискусии на страна, но в края на кращата повечето изменения подкрепят този тип неформални фор... институции или формации, структури Г20, но с акцент върху това да имат те добра репутация, прозрачност, добро изпълнение на разпоредбите и да са ориентирани към Международния валутен фонд. А как ще постигнем е, формулировките е въпрос е, на дискусии с докладчиците всяка. сянка. Госпожа Берес, поне от две от вашите изменения с удоволствие ще подкрепя. Много се радвам, че е така, защото не винаги това е случай. Това е най-общо. Благодаря. Um, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика господин Хьокмар за този текст. Uh, Той представлява една добра основа, на която можем да се опрем. Съдържа поне всички най-важни аспекти. С нетърпение очакваме обсъждането на компромисите, които ще превърнат този текст в един много важен, много силен доклад. Трябва да кажем, че глобализацията значително се разрастна през изминалите 10-20 години. Тя обхвана не само бързо развиващите се, но и развиващите се страни. Като вземем предвид това, не можем да пренебрегнем и срива в финансовия сектор, на който станахме свидетели. Той бе последван от изключително тежка рецесия, с която все още не сме се справили в световен мащаб – Въпреки, че някои развиващи се страни започнаха бързо да се развиват, е, има и такива, които са бедни и стават все по-бедни в резултат от глобализацията. На трето място не можем да пренебрегнем и екологичните проблеми. Както каза господин Хокмарк, трябва да насочим вниманието си към институционалните структури. Що се отнася до институционалните структури и вземането на решения в световен мащаб, трябва да вземем решение за това какъв вид управление искаме да приложим. Ще дам за пример Г20. Ще променим ли тази структура така, че тя да се превърне в нещо като втора ООН, е, където никога не се постига споразумение? Или бихме предпочели структура, в която да са представени по-силните държави, а по-слабите нямат право на глас. Трябва ли да се стремим към такава хипотеза? Доколко трябва да бъде организирана структурата на Г-20? Ако решенията се вземат с консенсус, то след срещите на върха нещата ще се сведат единствено до съобщения за пресата. Но взетите решения няма да бъдат осъществявани на практика. Каква е ролята на Г-20 спрямо международните организации като МВФ, СТО, Световната банка? Трябва да се постигне по-структурирано взаимодействие между тези институции и Г20. Г20 трябва да има много силен секретарят. В момента това не е така. Ако разгледаме страницата му в интернет, ще видим, че г20 не се ползва с голяма подкрепа от секретарията си, с изключение на изявленията за пресата, които се подготвят. Европейският съюз трябва да говори с един глас. В момента обаче не сме на единна позиция в економическия контекст в световен мащаб. Трябва да се стремим именно към такава позиция, затова в доклада трябва да наблегнем на необходимостта Европейският съюз да говори с един глас и да си спечели репутация. Един от основните проблеми са и дисбалансите. Те са предизвикани от една страна от излишъци и от друга страна от прекалено голям размер на спестяванията и прекалено ниско ниво на потреблението. Има и държави, в които е обратното много високо ниво на потреблението. Трябва да се постигне симетрия първо, като намалим от една страна търсенето и от друга страна, като го увеличим. Това въжи за Китай, Съединените щати и Европейския съюз. Другият въпрос е свързан с валутните курсове. Искаме те да са прозрачни, и да се избегне нелоялната конкуренция. Трябва да се избегне манипулирането на валутните курсове, което води до дисбаланси. Настояваме и за изграждането на световна парична система. Веднъж за винаги трябва да се определи каква роля трябва да играят специалните права на тираж. Ще продължим ли да използваме долара като резервна валута? Също така ще изискаме и последователна регулаторна рамка за финансовия сектор, която да се прилага и от двете страни на Атлантическия океан, например по отношение на счетоводните стандарти. Трябва да избегнем и ситуации на арбитраж. Както виждате, изправени сме пред редица проблеми. Мисля, че трябва да ги решим така, както светът заслужава. Т.е. трябва да подобрим институционната рамка и процеса на вземане на решения. С радост очаквам разискванията с господин Хакмар и докладчиците в Сянка. Сигурен съм, че ще се получи един добър доклад. Благодаря. Muchas gracias, señor presidente. I, I will use the благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. Uh, Първо, благодаря на докладчика за извършената работа. Не бях тук на представането на проекта доклада, но много благодаря. Смятам, че доклада е много балансиран, много плодотворен и пълен с факти. Мисля, че трябва да отчетем и резултатите от е, Комисията по економическата криза, за да бъде съвсем последователен доклада ни. Коментираха за основните теми, няма да давам мнение за всички, но искам да е, коментирам някои позиции. Първо, подкрепям тезата, че Европейския съюз трябва да бъде представен във възможно най-голям брой международни организации. Второ, в Международния валутен фонд еврозоната трябва да присъства с едно място. Ние трябва да имаме един глас, ако искаме да бъдем зачитани в един многостранен свят. Обменните курсове, съгласен съм с тези, които настояват за нова валутна система. Трябва да има и по-широко използване на специалните права на тираж като нова валутна система – също трябва по-ясно да осъдим дъмпинга с валута, което в момента се случва, това, което прави Китай, примерно, на пазара. Също така да предотвратим други развиващите се економики да възприемат подобна практика. Дали централните банки са точния орган за координиране на международните политики, не съм сигурен. Подкрепям извинението на господин Дав в този смисъл. Данък за облагане на финансовите транзакции, той би бил полезен за приходи, когато е, има голяма степен на публична задължнявост но аз съм за въвеждането на този данък единствено ако той се въведе на световно ниво. В такъв смисъл споделям загрежеността, изказана тук в комисията от миналата седмица, от е, изказаните опасения, че този данък ще доведе и до нов вид спекулации. Във всички случаи не бих подкрепил данък, облагащ финансовите транзакции, ако той се въведе само на европейско ниво. Няма да получим търсените резултати, просто капиталите ще изтекат от Европа навън. Така че този въпрос трябва да се обсъди още веднъж и в нашия доклад. И накрая искам да подкрепя публично всички усилия за изграждане на координирана финансова рамка между Европейския съюз и Съединените щати. Благодаря. Господин Ламбер, благодаря, благодаря на докладчика. Благодаря за любезните думи, Гънър, когато казвате, че имаме разногласия, това ме кара да се чувствам спокоен. Е, ако постигнем съгласие по нещо, е добре, но пак имаме големи разлики и е, с вас не съм съгласен и с либералите също, а именно, че самата търговия ще е тази, която ще осигури устойчивост на световната економика или ще създаде устойчив поминък на планетата. Така че аз лично не съм за това да се премахват пречките пред търговията само за себе си като самоцел, но точните правила в търговията са много необходими. Тоест, трябва да има търговия, трябва да има и правила на играта. Защото знаем, че пазарите не отчитат много фактори, които ние наричаме външни фактори, които именно разбиват условията на живот, било то екологичните или социалните такива. Но, независимо от нашите разногласия, очаквам вашите компромисни предложения. Работил съм с вас и по други теми и знам, че има неща, по които можем да постигнем съгласие. Няколко момента, върху които искам да поставя акцент. Съгласен съм с това, че Европа трябва да говори с един глас в, на световната сцена за економическото управление – е, съгласни сме, че и трябва да има економическо управление на световно ниво, но също така трябва да сме наясно, че никак не сме стигнали до там. И това, което ме безпокои, и това, което каза Рамон в момента, е, не само за специалните права на тираж, но кога, е, за данъка за облагане на данъчните на транзакциите, извинявайте, той действително трябва да бъде за всички историята на Европа и преди това е, историята на економическото развитие в света, създадено от е, споразуменията в Бретан Лудс, показва, че не, не винаги трябва да се чака да се появи световното управление. Просто трябва да се покаже желание да има коалиция от тези, които желаят нещо да направят, защото може би има други, които не искат или никога няма да поискат. Така че да се обедини, да се обединат усилията да се отдаде суверенитета в цел, в цел да има общо управление – Та не бива да се заблуждаваме, че е, изказвайки желанието да има управление на световно ниво, не бива да се заблуждаваме, че ще го постигнем скоро. Г20 в края на кращата, извинете ме, но си е една празна обвивка. Вярно съществува като форма, но какви са резултатите? Политически консенсус, реален? Не, съжалявам китайците си разходват бюджетите, пазара, щатите насищат пазара с пари и единственото, което се случва на Г20 е да си говорим, едните се съгласяват, другите не се съгласяват и нещата си върват както си бяха. Така че нека не се лъжим. Г20 не е заместител на реален процес на управление на световно ниво. Не сме постигнали това и когато става дума за економическо управление, ето ние на европейско ниво работим, вървим напред, не чакаме да го приемем на световно ниво. Друг момент, който искам да коментирам е нестабилността на цените на стоките, на основните суровини. Знаем, че е, особено цените на храните са голям проблем е, за страните, които се развиват. И ако искаме да има управление на световно ниво и то да е легитимно и в очите на най-бедните на планетата, трябва да решим и този проблем защото по този начин можем да покажем, че могат да се получат интереси, е, резултати и в интерес на най-бедните, не само на развития свят. Капиталовите потоци също какво можем да направим? Не казвам, че трябва да отстъпим и да се затворим на националните капиталови пазари. Видяхме какво е нивото и какво се случва на това ниво на взаимовръзки и отвореност на международните капиталови пазари. Това е много сериозно. Не мога да си спомня как точно да го кажа на английски, но тези прегради, които разделят трюма на кораба, Та, този триумф в момента е абсолютно отворен и една дупка там ще потопи целия кораб. Така че ние трябва да изградим един кораб, който е по-изолиран, отделен, разделен на отделни отделения, така че една пробойна да не, да не е, накара целия кораб да потъне. Това, което много ме развълнува днес, например, са е, е посещението на премиер, министър-председателя на Бермудските острови. Сега, извинявайте, то, това си беше шега. Аз не бях настроен да се шегувам, но като ми говори някой лате на Бермудските острови, защото ние сме първогласен финансов център, е, извинявайте, смятам, че има и други причини. И ако ние не работим за това да намалим данъчното облагане, за да няма данъчни измами, никой смятам, че няма да ми противоречи, че първото нещо, което трябва да направим е борба с данъчните измами. Значи на нас не ни трябват повише, повишено ниво на данъчно облагане. И е, има, съществува, знаете, има данъчни обежища и много хора се възползват от това. И ако можем ние да е, а, уловим част от тези потоци. Сега не съм глупав, не смятам, че можем да постигнем нулево ниво на данъчни измами, но а, ако можем, освен това, трябва да се съобразяваме и с гражданските свободи, но ако можем да навалим нивото на данъчните измами, тогава бюджета ще бъде много по-устойчив. И тогава тезата за економическо управление на световно ниво ще бъде много по-достоверна. Надявам се, че дискусията ще бъде много интересна, че ще стигнем до добри споразумения, а ще стигнем и до момента да не се споразумеем за всичко и да сме съгласни с това. Благодаря. Благодаря. Госпожа Берес, моля. Merci, monsieur le, le Благодаря. Нашият докладчик. Благодаря на него. Извинете ме. Аз не присъствах на всички анализи за изментите. Чух, за изменения чух, че той е склонен да приеме някои от моите изменения. Мисля, че съм наясно за кои става дума. 36 и 171. И за да говоря по същество, искам да кажа, че е, между тези две изменения и още две, които е, цитира ораторката, има връзка. И не бива винаги да връща, виждаме най-черното. Логиката в тези изменения е, е свързана с една много конкретна тема по дебата, която е започната още много отдавна в нашата комисия и която има отношение към днешния момент – на световно ниво, като се има предвид всички развития на технологията, когато утре изпратите едно препоръчено писмо в, е, на Бермудските острови или на интернет е, си поръчвате нещо изработено в Тайланд, можете да следите всеки час – докъде е стигнала поръчката ви пратката, кога е била регистрирана, кога е била опакована, кога е била натварена на кораба и така нататък. Но за движението на капитала нямаме никакви дади, макар че същите модерни технологии могат да се използват и там. И както изглежда, в щатите от една страна, в техния законодателен пакет Дот Франк има текстове, които търсят подобряване на ситуацията, да има проследяемост на движението на капитала. Примерно, шефовете на компании там няма никакви данни за това какви, с какви капитали разполагат е, и е, съответно и стратегиите на фирмите отношения не могат да бъдат е, решавани. Та в щатите се предприемат мерки за подобряване на прозрачността на движението на капитали, което ще бъде изключително полезно. А ние като европейци трябва да внимаваме да не се окажем в напълно сходна ситуация. Тоест, ако на световно ниво започне една процедура, която на национално, т.е. на национално ниво да започне процедура, която има всъщност отражение на световно ниво. И ако Европа не се не влезе в хода на развитието на събитията достатъчно бързо, американците ще напреднат много и в един момент ще дойдат. Ето, ние правиме проследяемост на капиталите по този начин, така се прави, това са дефинициите, това са нормите, това са стандартите. Ето, заповядайте, купете си нашите системи. Така че ние трябва да намерим други начини за вършене на същото трябва да поддържаме контакти с Международния валутен фонд в това отношение. И второто ми наблюдение. Изменение 37 и 177. Та тези изменения са свързани, защото в момента, ако никой не се интересува всъщност от този въпрос или поне не толкова пряко, не се занимават с подробностите, вероятно и поради размера на средствата. Та, този, тези, които са работили по темата, своего рода я приватизират. И именно става дума за агенциите за кредитен рейтинг – D'où l'importance. Alors peut-être que la, la formulation, vous voudrez qu'on la retravaille, mais le rôle des agences de. Та, ролята на агенциите за кредитен рейтинг трябва да бъде спомената, защото нещата са взаимосвързани, взаимо се допълват. Господин Мусай коментира. Нека да ви обърна внимание на някои заключения, които ще бъдат прияти приети от нашия парламент в комисията по кризата. Защото от една страна и от друга чуваме съвсем различни неща. Разбира се, в момента не разполагаме с инструменти за управление, економическо управление на световен мащаб, но все пак трябва да интегрираме това понятие. Дали ще е в контекста на Г20, тук се спомена и за да преминем към следващия стадий от настоящия, който не е толкова резултатен, би трябвало да свържем g 20 с съответните економически структури, които са се развили през годините, не само в рамките на Международния валутен фонд, но и на ООН. И именно в тази посока вървят и заключенията на комисията по кризата и то доста надалеч стигат. Друг коментар, въпроса за движението на капиталовите потоци. В доклада от комисията по кризата ние казваме, че не бива да се задоволяваме единствено с а, м, факта, че а, финансовите пазари са се стабилизирали, но трябва да се търси а, поглед към тях как те функционират а, в макроекономически аспект, защото ако там нещо не е регулирано, вече трябва да се бие тревога. Това е ролята на Международния валутен фонд, разбира се, но можем да обсъдим и ние. И трето и последно, Извинете ме, няма да мина през всички изменения, но според мен е трудно да се говори за економическо управление на световно ниво, без да се говори за институциите. Да, било то регулаторни институции примерно Базълския комитет или е, частни такива формации. И мисля, че в окончателния текст на нашата резолюция трябва да бъде засегнат и тази тема, защото това е част от общия сбор от инструменти за финансово управление. Е, мерси, Перванш. Иво Стаджек, please. Благодаря, Преванш. Иво Стражек. Благодаря, господин председател. Не съм докладчик в Сянка, но колегата Камал ме помоли да направя неговото изявление, защото трябва да присъства на гласуване. За мен е удоволствие да се изкажа от негово име. Нека ви благодаря от името на всички консерватори и реформисти за усилената работа. Много съм радостен, че е един толкова деликатен като тема доклад е поверен на наш разумен колега в лицето на господин Хакмарк. За мен е удоволствие да работя с вас. Първо, Съгласни сме с докладчика за това, че може и би трябвало по-добре да се възползваме от МВФ. Това е официална световна институция със свой устав и свои процедури. Напълно сме съгласни с Кунър и становището му относно МВФ. Смятаме, че трябва по-предпазливо да се подходи към свръхрегулирането. Но съдейки по това, което вече изложихте, мисля, че становищата ни по този въпрос са повече или по-малко сходни. Нека още веднъж повторя, че Европейският съюз и Съединените щати заедно отговарят за 40% от световната търговия. На тях се падат и около 50% от БВП в световен мащаб. Това е важно. То трябва да бъде взето предвид трябва да се възползваме от всички съществуващи средства за сътрудничество, като например трансатлантическия диалог относно регулаторните рамки. Трябва да насърчаваме международни организации като МВФ и Г20 да извличат повече ползи от дисциплинираното разходване на средствата и ниското ниво на дефицитите. Това са две важни неща, които трябва да постигнем, като имаме предвид полуките от кризата. Доста сме скептични и сме изключително предпазливи, когато става дума за предложения международен данък върху финансовите транзакции, както и по отношение на други допълнителни данъчни механизми не бихме обмисляли въвеждането на подобни допълнителни данъчни инструменти. Това бе изложението ми. Още веднъж благодаря на Кунер за усилията. Благодаря, господин Клуте. Благодаря. Аз също не съм докладчик в Сянка. Е, това е колегата Мигел Порташ от нашата политическа група, но по ред причини той днес не може да присъства на заседанието и е, по тази причина е, съм представител в момента на нашата политическа група. На английски ми бяха изпратени забележките. Ще ги поднеса на английски. Според Гунър, дисбалансите възникват от липсата на конкурентоспособност на економиките. Ето защо конкурентоспособността трябва да е в основата на економическата политика. Тя трябва да е обект на засилено сътрудничество. В преамбюла и в параграф 13 Гунър подчертава необходимостта от свободна търговия като предварително условие за развитието. Според нас, свободната търговия е един вид протекционизъм за най-богатите държави. Дава им възможност да изнасят продукти там, където могат да извлекат повече ползи от това. Трябва ни нов механизъм на справедлива търговия, която подкрепя онези, които се нуждаят от подкрепа. Един такъв механизъм трябва да постигне координация между дефицита и излишъците, да се бори срещу конкурентоспособност, основаваща се на избягването на данъчното облагане. Второто ни точка, по която не сме съгласни с Гунър, е институционална критикуваме подхода на Гунър към МВФ, както и липсата на демократичност в Г7, Г8 и Г20. тези структури не са съвместими с идеите на демокрацията, основаващи се на принципа на равенство между държавите. Координация трябва да се провежда с оглед на преструктурирането на ООН и неговите економически структури. Трябва да подходим регионален подход към глобализацията и да постигнем стабилно споразумение, основаващо се на макроекономически и екологични индикатори. Това са бележките на Мигел Парташ. Аз лично ще подчертая от мое име, че 69-то изменение, което съм внесъл, е особено важно. Става дума за спекулативни стелки с храни, с суровини. Много се надявам, че ще успеем да постигнем компромис в това отношение. Струва ми се, че има шансове да се постигне мнозинство в парламента. Знаете, че това е една тема, която преобладава в е, медиите в последно време. При последните ни разговори с Мишел Барние също обърнах внимание на проблема. За това си позволявам да подчертая още веднъж, че много-много бих се радвала, ако успеем да постигнем компромис. Благодаря. Thank you, Mr. Klute. Now I give the floor to the Commission. Благодаря, господин Клут, Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. amendments, are that may well and clarify the main messages. Има предложения, които по-ясно открояват посланието на доклада. По същество можем да кажем, че комисията активно участва в разискванията за световното економическо управление в съответните световни форуми. Що се отнася до G20, посочихме необходимостта от въвеждането на световни макроекономически механизми за координиране на по-силен надзор, както и на по-строг подход към валутните курсове. Трябва да се въведат особено ефективни механизми за прилагане. Ето защо международното сътрудничество във форуми като Г20 е от особено голямо значение. Що се отнася до колебанията в капиталовите потоци в световен мащаб, тази тема също се осъжда на ниво Г20. Смятаме, че трябва да приложим балансиран подход към управлението на капиталовите потоци и да разработим насоки в това отношение. Според нас обаче едни такива мерки трябва да се предприемат само в крайен случай. Според нас първичните инструменти за управление на капиталовите потоци могат само да допълват макроекономическите политики и политиките за ограничаване на риска. По отношение на международната валутна система, трябва да проучим по-добре рисковете и предимствата на един многостранен подход. Това бяха коментарите, които изложихме за Г20. Те засягат и повечето от въпросите, изложени в доклада. Госпожа Береш спомена връзката между Г20 и Обединените нации. Може би знаете, че в ООН започна разискване за резолюцията 6584 за световното економическо управление. Съветът на ООН по економически и социални въпроси трябва да осигури по-голяма видимост за резултатите от това разискване. През август в Сантьяго де Чиле ще се състои конференция на ООН за световното управление. По въпроса за институционалните проблеми, нека се спра върху вероятния принос на комисията към разискването за економическата политика. Според нас, политическата видимост на Европейския съюз в международните форуми може да изиграе много важна роля, като се вземе предвид необходимостта да говорим с един глас. Европейската централна банка има само статут на наблюдател в МВФ. За нас е много важно че след влизането на договора, в сила на договора от Лисабон, преходните схеми не подобряват координацията на Европейския съюз на световно равнище, като че ли се запазва статуквото. Комисарят Рен на 6 юни в пленарната зала заяви, че е в общ интерес на държавите членки на Европейския съюз да се стремят към пълноправно членство на Европейския съюз в МВФ. В чисто законодателен план обхватът на законодателството на Европейския съюз в областта на економическия надзор като част от световното економическо управление – трябва да се наблегне на външното измерение на економическите политики. Това е свързано с упражняването на компетенциите на Европейския съюз и ще улесни и представенето на Европейския съюз на световната сцена в съзвучие с член 17 на договора от Лисабон – Както виждате, тази дискусия е много важна, като се има предвид политическият аспект на световното економическо управление. Комисията препотвърждава своята готовност да си сътрудничи с докладчика, докладчиците в сянка и вашата комисия Приветстваме и предстоящото изслушване за Световното економическо управление, което ще се състои на 27 юни. Ако имате нужда от някаква информация, с готовност ще ви я предоставим. Давам думата обратно на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря за изказаните мнения. Ако мога две, два размисъла най-общи да споделя. Мисля, че е много важно да дискутираме какво искаме да имаме като крайен продукт от този е, процес. Е, какво искаме да се случи с е, това управление на световно ниво или световно управление защото когато дискутираме тази тема, някакси е, хората си представят, че ще има какво световно економическо правителство. Това не може да се случи. И тогава ще изгубиме възможността да влияем върху неща, върху които можем да влияем. Така че трябва да търсиме постижими е, цели на световно ниво. Второ, когато говорим за глобалната економика, е, световната економика, оставам с чувството, че е, колегите считат, че последното десетилетие е катастрофално. Но това не е така. в последното десетилетие има огромни проблеми за добро, но това е и проблем, както господин Гунър спомена. Един от проблемите е много бързото трансформиране на структурата на световната економика. Защото съвсем неодавна световната економика означаваше Европа и Штатите. Всички институции бяха там, Световната банка, Международен валутен фонд – и се знаеше, Световната банка се оглавява от е, американец, Международен валутен фонд от европеец, така то си беше типична оговорка. Но сега вече има нови неща, които представляват е, за нас ново предизвикателство. И е, това, което виждаме в момента е и финансовия срив. И сега трябва да си отговорим на въпроса какво трябва да се направи на световно ниво, за да се предотвратят подобни явления. Върху това трябва да се съсредоточим. А ако трябва да дискутираме с какви теми да се е, занимаваме, в край на краща голяма част от проблемите са свързани с дефицитите и излишък е също свързан с дефицит. И е, дефицита предимно и само е, е продукт на националната политика. Не винаги, но предимно. Е, економиката на щатите, например, десетилетия от, на много-много хлабава валутна политика е, са създали дефицита на американската економика, излишъка в китайската. Тези неща са свързани. И в, от такава гледна точка е много важно световното економическо управление да има разпоредби и права за надзор над валутната политика, която има отражение върху другите части на економиката. И дефицитите, публичните финанси, естествено – които също се отразяват на всички други аспекти. Няма, няма какво да обсъждаме този въпрос. Това, това са ключовите теми и ние трябва да се сръточим върху тях повече, отколкото върху другите. А, дискусията за различните институции, ако трябва да бъдем честни, всички формации, официални или не официални, имат своите предимства и недостатъци. Спомена се тук за ООН. Аз не смятам, че по темата економическо управление на световно ниво това е най-подходящата формация. Сега, не може да има комисия на ООН, като тая за човешките права, за управление на економика. Международният валутен фонд е формацията, която най-добре отговаря на тематиката. И е, би трябвало да помислим как да използваме съществуващата структура. Г20 са важни като структура, защото това, са, това зависи от важността на економиките. Но разбира се, е, там подбора в Г20 е доста произволен. Швеция, примерно, не е част от Г20, нито Малта. Та, има известен произволност в селекцията, за това за присъствието на някои економики и за отсъствието на други. Така че въпросът е как да се дефинира важността на една економика, защото е голяма или по други причини. А, примерно, развиващите се или, нека да кажа, развитите економики не бива ли да бъдат отразени по-добре? Не може ли да има по-голям акцент на добре управляваните економики за сметка на тези, които не са добре управлявани. Та, в такъв смисъл се опитвам да ви представя част от проблемите, които ние от време на време избягваме да дискутираме. Г20 по дефиниции е структура, която има отношение към това. А решенията е, свързани, тук се коментираха данъчните обежища и други теми, или капиталовите изисквания, или ред други неща. Ако можем да намерим начин да съществуват съвместно Г20, Международния валутен фонд и всички други, това ще е много полезно. И можем да се опитаме да го постигнем. И не мисля, че ще постигнем успех, ако търсим да регулираме економиката. Но ако търсим да има рамки и правила за световна економика, това е нещо различно, именно там трябва да работим. Благодаря на всички, благодаря и на председателството на комисията, че ни даде възможност да проведем тази дискусия в нашата комисия. Прекрасно е, че имахме тази възможност днес. Vuelvo a anunciar que el, lunes veintisiete a las cuatro de la tarde tendremos. Какво още да ви съобщя? На 27 юни в 16 е, часа е предвидено публично изслушване по тази тема с е, лектори, които познавате, а след това на 19 септември ще гласуваме в комисията. Гласуването в пленарна зала ще бъде по време на първата октомврийска сесия. И така, ако нямате нищо против, приключваме с разискванията по тази точка. По точка разни няма изказвания. Следващото заседание понеделник, 27 юни вече споменах, че тогава ще се видим. И така, закривам заседанието.